Председателят, колеги, моля заемете местата си. Предстои да започне изслушването. Скъпи колеги, за мен е удоволствие да приветствам с добре дошъл кандидатът за член на Европейската комисия, господин Димитри Саврамополос, на това изслушване, което ще бъде проведено от Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Предстои да проведем изслушване на кандидата за комисар, който ще отговаря за правосъдието, както и кандидат-комисаря, който ще отговаря за основните права и върховенството на закона. Днес предстои да зададем на господин Аврамополос въпроси от областта на миграцията и вътрешните работи. Той ще е първият член на Европейската комисия, чийто ресор ще обхваща миграцията. Всички осъзнаваме колко важна е тази област. Съгласно приложение 16 към правилника за дейността ни, в което се съдържат насоките за одобряването на комисията, комисията, парламентът следва да подложи на оценка кандидат-комисарите възоснова на общата им компетентност, ангажираността им на ниво Европейски съюз и личната им независимост. Следва да се направи оценка на познанията им в рамките на съответния ресор и на комуникативните им умения. Нека ви припомня, че парламентът е изпратил подготвителен въпросник, за кандидат-комисаря с два общи въпроса, изготвени от председателския съвет и три конкретни въпроса, изготвени от нашата комисия. Кандидат-комисарят е отговорил писменно на въпросите от въпросника. Разполагате с отговорите му в писмен вариант. Как ще протече изслушването? Кандидат-комисарят ще излезе с встъпително изложение в рамките на не повече от 15 минути. То ще бъде последвано от 45 въпроса и отговорите на тези въпроси. Всеки слот ще бъде от по 3 минути, по 1 минута за въпрос и по 2 минути за отговор. По време на първия кръг от въпроси, въпросите ще се задават от представители на политическите групи. В края на изслушването кандидат-комисарят ще има 5 минути за заключителни думи. Ще бъда много строг, що се отнася до времето за изказване. Ако не спазвате времето си за изказване, последните записали се за изказване няма да имат време да зададат въпросите си. Ще трябва да им изключвам микрофоните. Осигурен е устен превод с 23 езика. Можете да се изкажете народния си език, но моля да обърнете внимание на това, че изказването ви ще се превежда, затова не говорете прекалено бързо. Днешните разисквания ще се излъчват на живо по интернет на страницата на парламента. Ще бъде възможно да бъдат проследени и на видеозапис. Сега давам думата на кандидата за комисар господин Аврам.